Colleghi, per favore, se volete prendere posto, possiamo dare... Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, защото имаме много дълъг дневен ред. Сега като начало ще започнем с гласуването. Няма нужда да тестваме картите за гласуване. Надяваме се, че вече сте ги сложили в апаратите и ще се появи името ви и при по този начин ще видим, че има връзка с системата и така ще преминем към първата точка от днешния сутрешен дневен ред – а именно предложение за резолюция относно доклада за напредъка на Турция през 2009 година. Изменение 20. Изменение 28 за. Ако може да вдигнете ръка. Против. Отхвърля се. Нека проверим още веднъж 28 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Резултат. Три се гласа против, 20 за някой, на някой да не му функционира апарата за гласуване, няма такива. Цели Муниц. На цели на Муниц работят апаратите а, против за. И така, окончателен резултат 32 гласа против, 20 за. Отхвърля се изменение 29. В две части се гласува. По първата част за, против. Отхвърля се. Втора част за, против. Отхвърля се. Компромисно изменение е едно на докладчика. Кой е за, против? Приема се. А, 32 за, против, отхвърля се. 33 за, против, отхвърля се. 34 на Холит Обиос за, не, 34 отпада, казва председателя. Така че преминаваме към компромисни изменение 2 за, против, приема се. 35, 36, 37, 38 са покрити от а, компромиса. Изменение, компромисно изменение 3 за, против, приема се. Преминаваме към 48 изменение. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, отхвърля се. 50 за, първа, за първата част, за, против, приема се. Втората част за, против, отхвърля се. 51 за, против, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. 52 до 59 както и 60 са в рамките на компромисното изменение, така че устното изменение на докладчицата преминаваме към него. Госпожа Флотре, имате думата. à la fois de prendre l'amendement oral présenté par le rapporteur, deeply тук става дума за устно изменение, е, подадено докладчика и, и то е да се добави ам, призив към Турското наци... народно събрание да се а, е, бори за конституционна реформа по тази въпрос. Подадох това устно изменение в писмен вид. Това е просто допълнение до... към устното изменение на докладчика. Е, госпожо докладчик, съгласна ли сте с предложеното? Да, господин председател, съгласна съм. Вчера обсъдихме този въпрос и отговорих на госпожа Флотра по този въпрос, така че се радвам, че тя промени основното изменение. И така а, гласуваме за това изменение с допълнителното му изменение. кое е за? Против? Приема се. 61 во изменение е за против отхвърля се 26 за против отхвърля се не ви питам кои са се въздържали тъй като по-бързо ще можем да преминем през гласуването. 36 за против. Приема се. за 63 беше предишното гласуване, 64 за против отхвърля се. 64-то. Сега се връщаме на 30 на 63-то. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 44 против, 20 за. Отхвърля се. За 64-то изменение за против. Отхвърля се. 65-то изменение на Ламсторф с устно изменение. Разбира се, то е писмено изложено за против. Приема се. 66 за. Против. А, нека преминем към електронно гласуване. По 66-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Крайния резултат 26 минус, а, против 34 гласа за. Като а, имаме предвид и гласовете, които не могат да бъдат дадени по електронен път, 67 отпада. Така че, че по 68 изменение за против Отхвърля се. 69 за. Против. Отхвърля се. 70-то изменение. Устно изменение, е, което го имаме в писмен вид за. Против. Приема се. 71 изменение на Басеско за. Против. Отхвърля се. 72 на Палецки за. Против. Отхвърля се. 73-то изменение за. Против. Отхвърля се. 74-то за. Против. Отхвърля се. 75-то на Янтемаки за. Против Не съм съвсем сигурен. Нека а, гласуваме с електронните карти. Моля, гласувайте. По изменени 75-то, край на гласуването. Два допълнителни глас, гласа против, а именно 35 гласа за и 33 гласа против. Отхвърля се. Аз нямам карта за гласуване, но искам да гласувам за, казва депутат от залата. <laughs> Така че а, 76 отпада, 7 за 77 изменение за против. а, с електронните карти. Отново ще гласуваме. Гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. на господин Ван Орден за против. Отхвърля се. 79 за, против, Отхвърля се. 80 изнение на господин Ламстърф. За, против. Нека гласуваме с електронните карти по изменение 80-то. Край на гласуването. По изменение 80-то имаме следния резултат. 30 гласа против, 35 гласа за. Не, по-скоро 32 гласа против, каза председателя. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Преминаваме към 83-то. Устно изменение, което ги имаме в писмен вид. За, против, приема се. 84 за, против, отхвърля се. 85 на господин Вена Орден за, против, отхвърля се. 86 на Палецки са за, за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 6 на докладчицата за, против, приема се. Преминаваме към 95-то, тъй като другите са в рамките на компромиса. 95-то за, против, отхвърля се. 96-то изменение. За, против, отхвърля се. 97-мо на Белда или не, по-скоро то е покрит от компромиса. Преминаваме към компромис изменение 7 на докладчика за против. Приема се. 99-то изменение, то също е в рамките на компромиса са против. Приема се. 101 на Белдер за. Против. Отхвърля се. 102 на Холит Обиолс за е, само последната част на е, изменението за против приема се. 103 за против отхвърля се. 104 на Мауро за против Отхвърля се 105 на Белдърза. Против. Отхвърля се 106 на Белдър, също за. Против. Отхвърля се 107 на Белдър за. Против. Отхвърля се 108 на Кресле Дофрен Ертук за. Против. Отхвърля се 109 на Палецки за. Против. Отхвърля се 110 Сет на Пападополо за против. Отхвърля се. 111 на а, Кукан за против. Отхвърля се. Компромисни изменения 8 на докладчика за против. Приема се. Следващите три изменения отпадат. 115 за против. Отхвърля се. 116. Граф Ламсторф. Осно изменение с, с писмена формулировка за против. Приема се. 117. 118 отпадат. И 119 отпада. 120 изменение за. Против. Отхвърля се 121 за против. Отхвърля се 122 за против. Отхвърля се. 123 изменение на подскорт. Разделно гласуване по първата част за против. Отхвърля се по втората част. Изменение 123 втора част приема се. 124 изменение на господин Казак. Първата част е отхвърлена, така че по 124 изменение за, против, отхвърля се. 125 изменение за, против, електронно гласуване. Гласувайте по 125-то изменение. Гласуването приключи. Резултат 41 гласа против, 30 гласа за, отхвърля се. 126-то изменение за, против, отхвърля се. 127 изменение, устно изменение за, против, Приема се. 128 за. Против. Според мен се отхвърля. Трябва по-високо да си вдигате ръцете. Така ще се улесни работата. Бих казал, че се отхвърля. 120 и девето, моля по-ясно и високо си вдигайте ръцете за 129 електронно гласуване. По 128 приключихме гласуването. 45 гласа против, 27 за. А, отхвърля се, но ако не си вдигате достатъчно високо ръцете, няма как да се разбере. Изменение 129. Господин Салафранка. Eh, Господин председателю, бих искал а, гласуването се проверява а, по политически групи. Имам чувството, че а, повече депутати гласуват, отколкото имат а, право в рамките на политическите групи. Не може е, 70 гласа да бъдат дадени. Трябва да се провери. Добре, давам следното разяснение от страна на секретарята. Има два гласа допълнителни от нашата политическа партия но тъй като а, Рия и Брок не си носят а, картите, то нещата се уравновесяват. Така че е, като цяло а, бройката е точна. Трябва просто по съответния начин да ги пресмятаме. Така че по 129-то изменение за на Боскорт за против отхвърля се. 130. Две части по първата част за. Против приема се. Втора част за. Против отхвърля се. 131 за. Против отхвърля се. Нека а, електронно гласуване да проведем а, по 131. Край на гласуването под 131 изменение. Така че НП има два гласа, както ми беше показано, тъй като картите не е функциониран. Така че 38 гла... гласа против, 32 гласа за. Отхвърля се. 132 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 9 на докладчика за, против, приема се. С това преминаваме към, направо към 135-то. Осно изменение за, против, приема се. 136-то на госпожа Флотри и други. За, против, приема се. Госпожа Декайзер, 137, с устно изменение. За, против, приема се. 138 и 139, идентични. За, против, отхвърлят се. 140 на господин Ван Орден. За, против, Отхвърля се 141 на Хавито Биол за, против. Отхвърля се 142 на господин Казак за, против. Отхвърля се 143 на Флотри други за, против. Отхвърля се 144 за, против. Отхвърля се 145 господин Пелецки за, против. Против. Отхвърля се. 146. Клайс и Мелцер за. Против. Отхвърля се. 147 се оттегля. 148. Госпожа Пападополо за. Против. Отхвърля се. 149. За. Против. Отхвърля се. 150. Господин Хаджи Джорджо. За. Против. Отхвърля се. 151. Господин Трианта Филидес. Много трудно ми е да произнасям това име, казва председателят. За, против. Отхвърля се. 152. Госп... Хауит Абиолос Скопа. За. Докладчиката е за. За. Против. Отхвърля се. А, приема се, извинете. Компромисно изменение 10 на две части. По първата за, против, приема се. Втората за, против, приема се. 153. И следващите две отпадат, така че минаваме към 156, разделно по е първата част за, против, отхвърля се по втората. Не, извинете. Втората част е покрита от компромис на изменение 10, 157. Не. И това отпада. 158 и 159 са оттеглени, 160, 161 са покрити от компромис 10, 162 е оттеглено, Компромис 10 покрива 163, така че минаваме към 164 за, против. Не съм много сигурен какъв е резултатът. Нека да направим електронна проверка. По 164. Край на гласуването. Приема се с 37 гласа за, 31 против. Преминаваме към 165. Не, извинете, не минаваме към него, защото е, има няколко оттеглени. 169 е покрито от 10, 171 за, против, отхвърля се. 172 за, против, отхвърля се. 173 се оттегля, 174 Хаджи Джорджо за, против, отхвърля се. 175 господин Ван Орден за, против, отхвърля се. 176 господин Казак за, против, отхвърля се. 177 за, против. Отхвърля се. 178 за, против. Отхвърля се. 179 за, против. Отхвърля се. Следващите две изменения са оттеглени. 182 за. Против. Отхвърля се. 183 е оттеглено. 184 за. Против. Приема се. 185 Вержия и други за. Против. Отхвърля се. Хауито Био 186 за против, отхвърля се. 187 флотър и други за, против, отхвърля се. 188 танък и други за, против, отхвърля се. 189 ламсдорф за, против, отхвърля се. 190 господин Палецки за, против, най най-добре да проверим. Електронна пуста и 90. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пак има хора, които не гласуват. С 38 на 32 гласа се приема. 191 за, против, отхвърля се. 190 193 за против отхвърля се. Е, извинете, 192 беше това. 193 за против. Отхвърля се. 194 за против. Отхвърля се 195 и 196 са идентични. За, против, отхвърля се 197 Искате да направим проверка по 197? По 195. Добре, електронна проверка по 195 и 196. Моля, гласувайте. Изглежда, че има един човек, който не гласува. Бих искал да знам кой е това. Добре, какъв е крайният резултат? Аз не гласам, господин председател. Не си носи електронната карта, така че няма как да гласувам по електронен път. Е да, обаче, ако не си носите картата, това означава, че някой си слага... Е, проблемът е, че някой си слага картата, а не гласува така че става дума за някой друг, а не за вас. 197. Крайлс Дорфлер за, против. Не съм сигурен какъв е резултатът. Начало на гласуването. Проверка по 197. Край на гласуването. Двадесет и девет гласа за, 48 против. Моля, вдигайте ръцете си високо, защото с електронното гласуване е, губим време. 100, 68 на господин Казак за против, отхвърля се. 199 за против, отхвърля се. 200 на госпожа Флотър и други за против, Отхвърля се 201 Хаджи Джорджо и други за против. Отхвърля се 202 напреда. За против. Отхвърля се 203 Майер Количек. Отхвърля се. 204 206 идентични за против Отхвърля се. 205 Хаджи Джорджо за. Против. Отхвърля се. Танък и други 207 за. Против. Отхвърля се. 208 Молцер за. Против. Отхвърля се. 209 на Орден за. Против. Отхвърля се. 210 на Кодаки за против, отхвърля се. 211 господин Казак за, против, отхвърля се. 212 Мавро Никола за, против, отхвърля се. 213 Копа за, против, отхвърля се. 214 Мелцер за, а не, извинете, това изменение отпада. 215 Босфор за, против, Отхвърля се. 216, 17, 18 и 19 са покрити по компромисно изменение 9. 221 за. Против. Отхвърля се. 222 господин Казак. съвместимост с компромис 9 за. Против. Отхвърля се. 223 господин Салаврако за. А, извинете, отпада. 225 за. Против. Отхвърля се. 226. Хауито Биол за. Против. Отхвърля се. 227 за. Против. Отхвърля се. 228 за. Против. Отхвърля се. 229 за. Против. Отхвърля се. 230 за, против, отхвърля се. 231 господин Ламсдорф за, против, приема се. 232 флотър за, против, отхвърля се. 233 за, против, отхвърля се. 234 Мадленър за, против, отхвърля се. 235 и 236 идентични. Шоуц Мейер и други. За. Против. Отхвърлят се. 237 господин Казак. За. Против. Отхвърля се. 238 Хауит. Обиоз. За. Против. Мисля, че се уморихте и не си вдигате достатъчно високо ръцете. Нека да гласуваме електронно по 238. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Явно някой още спи и не гласува. 31 гласа за, 39 против, не, не знам как и би иска да гласува спящия. Сто, устно изменение на докладчика за, против. Приема се 239 на господин Дъв за, против. Приема се. Добре, електронна проверка по 239. Моля, гласувайте. ...38 гласа за, 32 гласа против, така че да, прави сте, но ако не си вдигате ръцете, няма как да ви видя. 240 на господин Дъв за, против, отхвърля се. 241 да Вайгъл за. Против. Отхвърля се. 242 Мадленър за. Искате електронна проверка по 241. Добре. Моля, гласувайте по 241. Вече имаме двама спящи. Край на гласуването 37 за, 32 против. Приема се. 242 Мадленар за. Против. Отхвърля се. 243 Яна Кодаки за. Против. Отхвърля се. Мотив А. Изменение 2 и 2 и 3 са идентични. Моля, гласувайте е, за. Против. Отхвърля се. Изменение 4 палецки за. Против. Отхвърля се. Пето изменение напреда се оттегля. Шесто боскорца. за. против, отхвърля се. Седмо, за, против, отхвърля се. Осмо, Шулц, за, против, отхвърля се. Против, отхвърля се. 10 и 11 са идентични. Хауит, Обиос, Ван Орден за. Против. Отхвърля се. 12, 13, 14. За, против. Отхвърля се. 16. За, против. Отхвърля се. 15 Хайлит Обиол за. Против? Отхвърля се. 17 край Солдорфер за. Против? Отхвърля се. 18 преда. За. Против? Отхвърля се. 19 за. Против? Отхвърля се. 20 за. Против? Отхвърля се. 21 за Против. Отхвърля се 22 за. Против. Отхвърля се 23 Боскорт за. Против. Отхвърля се. 24 четири господин Казак за. Против. Отхвърля се. 25 господин Ван Орден за. Против. Отхвърля се. 26 господин Шолт за. Против. Отхвърля се. 27 Шолт за. Против. Отхвърля се. Изменение 1 на госпожа Боскород за. Против. Отхвърля се. електронно, електронно гласуване е, по предложението с измененията. Моля, гласувайте. Eh, ma è incredibile, anche al voto finale abbiamo un dormiente. Eh, Eh, No, è la, è la scheda dentro, sì, sarà un... Vabbè, comunque, 60 a 0... Дори и по крайното гласуване някой спи. Няма значение 60 гласа за, 0 гласа против, така че поздравление на докладчика. Fuori dall'aula c'è un carro con quattro cavalli che aspettano la nostra collega Oman Rointe per fare il giro del Parlamento e raccogliere. Има каляска с четири коня, които чак, която чака госпожа Омен Ройтен, за да я посрещне тържествено. А сега преминаваме към крайното гласуване за доклад на напредъка на бивша Югославска република Македония, докладчи господин Талер. Преди да преминем към гласуването, господин Талер поиска думата. Имате думата, господин Талер. Favore, un attimo di silenzio. Ha chiesto la parola il relatore Thaler. Ne ha facoltà. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, more or less the... Благодаря, господин председател. Списъкът за гласуване, както казах вчера, както и подходът за, към македонския въпрос – а, постигна съгласие от всички пар, партийни групи. И имаше послед... искане в последната минута за разделни гласувания и ако разгледате списъка, ще видите, че за да се запази първоначалното намерение на текста, е важно да се гласува а, за в тези случаи. Очаквам гласуването. Благодаря. Bene, con questo chiarimento procediamo al paragrafo 1, emendamento... Благодаря след това уточнение. Минаваме към точ... Е, точка първо. Изменение първо за. Против. Отхвърля се. Две хунти за. Против. Отхвърля се. Три талер за против, приема се. 5. Ковачев. Три се приема, така че 5, 6 и 7 отпадат. 8 за. Против. Приема се. 9 за. Е, е, Басеско за. Против. Приема се. 10 Басеско за. Против. Отхвърля се. 11. Джанако за. Против. Отхвърля се. 12. Хацима Каскис. За. Против. Приема се. 13. Джанако за. Против. Отхвърля се. 14. Тайлер. Гласуваме с устното изменение за. Против. Приема се 15. Кукан за. Против. Приема се. Компромис 1 на докладчика за. Против. Приема се. Устно изменение 1. Останалите отпадат, тъй като е прието компромисно изменение първо. И така, е, по точка 7, устно изменение 1, за, против, приема се. 19. Авторът на изменението, госпожа Корнелисен, иска да се изкаже. Благодаря. Бих искала да внеса устно изменение тук, защото има чувствителни въпроси. Казва се, че македонските власти Казва се македонските власти, но бихме искали да променим това. И да се казва, казва властите в Скопие. Може ли това да е компромисното ми предложение? Allora, se eh, avete ascoltato l'emendamento orale, se ci sono contrari... Ако някой има против, е, нещо против това устно изменение, трябва да се изправи. Така правим в пленарна зала. Ако сте против това устно изменение, трябва да се изправите. Който е против устното изменение, което бе предложено да се изправи. Ако има достатъчно много колеги, които са против едно устно изменение, няма да го гласуваме. В такъв случай съжалявам, няма да го гласуваме. Приемаме 19 с предложения по-рано текст за, против. Приема се. 20. Тремополос отпада. 21. Басеско за. Против. Отхвърля се. Устно изменение 2 от докладчика по точка 8 за. Против. Приема се. 22. Басеско за. Против. Отхвърля се. 23. Тайлер за. Против. Приема се. 24 Ибри Саджич. За. Против. Струва ми се, че се приема. Изглежда се уморявате. Приемете го като физзарядка. Вдигайте ръцете си високо. Мъсното изменение отпада защото 24-то изменение е прието. 25. Джанако. С думата е посочена в текста за. Против. Отхвърля се. Нека да направим електронна проверка, защото не си вдигате ръцете. Изменение 25. Моля, гласувайте. Под думата urges на английски. Моля, гласувайте. Е sempre il solito dormiente. Eh, abbiamo l'esito 29 a 37 approvato. Compromesso 2. 37 гласа за, 29 гласа против. Приема се. Компромисно изменение от докладчика е, за, против. Приема се. Всички останали изменения отпада до устно изменение 4 от докладчик. За, против, приема се 31, за, против, приема се 33 Свенсън, за, против, приема се 34 Корнелисън, за, против, Трудно е да се определи. Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. 27 гласа за, 38 против, отхвърля се. 35 Хаци Макакис, да. Против. Приема се. 36 Свенсън. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 3 на докладчика за. Против. Приема се. 37. 8, 9 и 40 отпадат. 41. 2 за против, приема се 140, 43 Тайлер за, против, приема се 44 Салавракос за, против, приема се. Нека да направим проверка. Не, не видях точно резултата. 44. Моля, гласувайте. 44. 48 против. Е, отхвърля се. 45 Джанако. За. Против. Отхвърля се. 48 за. Против. Отхвърля се. 47 Ван Орден за. Против. Отхвърля се. 49 Талер за. Против. Приема се. 50 и Брисаджич за. Не, извинете, 50-то отпада, защото е прието 49-то. 46. А, и то отпада. Компромисно изменение 4. Разделно гласуване по първата част. За. Против. Приема се. По втората част. За. Против. Приема се. 51. Не, всъщност тези всичките са покрити от компромис 4. Всички до 57. Нека да гласуваме по 57 за. Против. Отхвърля се. Устно изменение 5. Николай. За. Против. Отхвърля се. Изменение 58. Талер. Две части по първата. За. Против. Приема се по втората. За. Против. Приема се. Компромис 5 за. А, извинете, докладчика 3 части по първата част за. Против. Приема се по втората за. Против. Приема се по третата за. Против. Приема се. Компромисно изменение 5. Един момент, извинете ме, казва председателя. И така, както е написано на списъка за гласуване, 60-то трябва да се гласува до частта оточнена в списъка за гласуване. И така по 60-то за, против, отхвърля се 61-во за. Не, искате ли да направим електронна проверка по 60? Добре, електронна проверка за... А, моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 гласа за. Приема се. 61 е покрита от компромис 1. 62 Петерле за. Против. Приема се. 32 Басеско. Не. Той отпада. 63 Салавракос. на две части. За, по първата част за, против, отхвърля се. По останалата част тя отпада, тъй като е покрита Шестдесет и четири, пет и шест са покрити. 67 на 3 части по първата за. Против. Приема се. Втората за. Против. Приема се. Третата за. Против. Приема се. 68 е покрито от компромис 5. 69 за. Против. Отхвърля се. 70 за. Против. Отхвърля се. 71 за. Против. Приема се. 72 за. Против. Отхвърля се. 73 Джанако за. Против. Отхвърля се. 74 За. Против. Отхвърля се. 75. Копа за. Против. Отхвърля се. 76 за. Против. Отхвърля се. 77 за. Против. Отхвърля се. 78 за. Не, извинете, няма да се гласува 78, 79. Джанако за, против, отхвърля се. Тайлер 80 за, 81 Тайлер за, против, приема се. 82 Копа за, против, приема се. Преминаваме към електронно гласуване от проекта резолюцията с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 56 гласа за, 5 гласа против. Поздравления на докладчика. Петима въздържали се. Но резолюцията е прията. А сега преминаваме към гласуването резолюцията за доклада за напредъка на Харватия. Господин Свобода е докладчик. Изменение 12. 4 части по, по първата част. За, против, приема се. Втората част за, против, отхвърля се. Третата за, против, приема се. Четвъртата за. Против. Приема се. Моля, вдигайте ръцете си високо. 13 изменение. За. Против. Отхвърля се. 14 ван орден на две части по първата за. Против. Отхвърля се по втората за. Против. Отхвърля се. 15-то изменение. Господин Посъл на две части. Първата за. Против. Приема се, струва ми се. По втората. Искате електронна проверка. Добре. Добре, по първата част на 15-то изменение. Моля, гласувайте. Chiudiamo il voto. 18 contrari, 40 favorevoli. 18 против, 40 за. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Втора част. Започнете гласуването по 15 изменение започнете електронното гласуване. Прекратете. 32 против, 29 за. Отхвърля се. 16. Лансдорф за, против. Отхвърля се. 17. Бранднер Корнелисен за, против. Приема се 19-то Пасеско за. Против. Отхвърля се 18-то Нерков Корнелисен за. Против. Отхвърля се 20-то Свобода за. Против. Приема се 21-то Брантнер Корнелисен за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение на докладчика на 4 части. Първа. Свобода. Желая думата. Благодаря, господин председател. Само накратко относно втората част искам да я изтегля, тъй като вчера изслушахме господин Брамърт. Сътрудничеството се включва в първата част, а втората част, както господин Брамерц каза, че не зна, и той самия дали документите съществуват. Ето защо оттеглям втората част. И в първата част се подчертава изрично готовността за сътрудничество. Добре, гласуваме първа, трета и четвърта част от първо компромисно. Първа за. Против. Приема се втора, не я гласуваме. Трета гласуваме за. Против. Приема се. Четвърта част за. Против. Приема се. И така, това изменение, което е компромисно, поражда обхванатите от него отделни изменения и стигаме чак до Арлак и Вай. 26-то, първа част за, против, отхвърля се, втора част за, против, приема се. Вайга Ламсдор 27 за, против, отхвърля се, Устно изменение на докладчика за. Това е второ устно изменение за. Против. Приема се. Отиваме на 29-то, 28-о пада. 29-то Молсер за. Против. Отхвърля се. 31-о Басеско разделно. Първа част за. Против. Бих казал, че се приема. Втора част за Против. Отхвърля се. 30. обратнер Корнелисен за. Против. Не е ясно. Трябва да проверим електронно гласуване по 300 изменения. Още два гласа липсват. И е, един единствен глас липса. Е, прекратете. 29 за, 30 против. Отхвърля се. 32. Посълт. За. Против. Приема се. 34-то пада. 33-то устно не, на 36-то ли чак отиваме? Не, момент, поправям се. Второ компромисно. Най-напред трябва да гласуваме устно трето. Трето устно на докладчика за. Против. Приема се. И сега 35 опада. Отиваме на второ компромисно на докладчика за против. Приема се. 36-но Брантнер Корнелисен. Разделно на три части. Обаче второ компромисно е прието, поради което това пада. И отиваме на 37-мо. Вайга Ламсдорф Арлаки за против. Приема се. 38 Свенсън Корнелисен за. Против. Приема се. 39 Мелцер за. Против. Отхвърля се. 40 Шолц. Момент разделно по искане на докладчика. Първа част. Против. Отхвърля се. Втора част за Против. Отхвърля се. 41 во Меол за. Против. Отхвърля се. 42 Шолц за. Против. Отхвърля се. 43 43 Басеско за. Против. Приема се. Сега отиваме на 45 та пети абзац, 44-то изменение, Братнер Корлисен, две части, първа част за, против, отхвърля се, втора част за, против, отхвърля се. 45-то Брантнер Корнелисен за, против, отхвърля се. 46-то също Брантнер Корнелисен за, против, приема се. 47. Брок за. Против. Бих казал, че се приема. 48. Брантнер Корнелисен. Отделно първа част за. Против. Приема се втора част за. Против. Брантнер. Първата част е оттеглена, казва някой от залата, всъщност носителката Брантнер. Зелените са оттеглили първата част, то това го и пише в листата. Да, фактически не нужно гласувахме първата част, гласуваме само втората по 48 за. Против. Не е ясно. Проверка по втора част от 48 моля, започнете гласуването. Седемдесет още един липсва, хайде, моля. 25 против, 31 за. Приема се 49-то брат Нарконелисен за. Против. Приема се. 50. Вайга Ламсдорф Арлаки. За. Против. Приема се. Отиваме на преамбюла. Второ изменение за. се се второ. Против. Отхвърля се. Трето Вайга Ларлаки За. Против. Приема се. Четвърто Вайга Ламсдорф Арлаки. За. Против. Отхвърля се. Пето Мелцер за против, отхвърля се. Вайгъл Арлаки 6 за, против, отхвърля се. Седмо Вайгъл Арлаки за, против, отхвърля се. Трето компромисно на докладчика за, против, приема се останалите включени в е, компромисното падат до 11 и стигаме на, това. 11 е на 3 части за против отхвърля се втора част отхвърля се трета част против отхвърля се Четвърта точка от преамбюла. Първо изменение посъл за. Против. Приема се. Електронно гласуване по целия текст, така както бе изменен и допълнен. Започнете гласуването. С огромно удоволствие ви съобщавам, че спящият ни колега се е събудил. И сега вече имаме 62 присъстващи, 62 гласували. Браво! 54 за, 0 въздърж... е, против, 8 въздържали се. Поздравление за докладчика. Абямо лултима сесионе di И последно гласуване по доклада Сайрас Волски относно енергийната сигурност. Първо компромисно на докладчика, моля да гласувате за, против, приема се. Там нататъка на 38 за, против, отхвърля се. Шесто на докладчика за, против, приема се. 400 за, против, според мен се отхвърля. Преминаваме на седмо от съставители на становището, разделно на три части. Първа част против, Приема се втора част за против. Приема се трета част за против. Приема се. Компромисно на съставителя на становището за против. Приема се. И така падат всички останали изменения до трето компромисно, пак от автора, за по трето компромисно, против, приема се. От Отиваме на четвърто компромисно за, против, приема се. 45-то G. Джорджо за, против, отвърля се. Десето на автора за, против, приема се. Компромисно пето на автора за, против, приема се. Отиваме на 47 за, Против. Приема се. Радвам се. 12 на автора. За. Против. Приема се. 13 на същия. За. Против. Приема се. 14 на същия. За. Против. Приема се. 48 Хаджи Джорджо. За. Против. Отхвърля се. 15 на автора. За. Против. Приема се. 16 на същия за. Против. Приема се. 49 тук жип. За. Против. Приема се. 17 на автора за. Против. От... Приема се. 50 Хаджи Джорджо за. Против. Отхвърля се. 6-то компромисно на автора за. Против. Приема се. Падат 51 и 18. Гласуваме 52 за. Против. Е, нарцисистично го поставям на гласуване. Извинявайте. 52 ще трябва да проверим, понеже е мое това изменение. За, които са и против, моля да гласуват електронно. Не бяхте вдигнали ръка просто от любезност. Прекратете гласуването. Ето на, заклахте ме. Какво унижение. Не се <laughs> приема 19 на 35 против. Много сте мили. 53-то за против. Отхвърля се. 54-то съвместимо с 53-то. Хайде да видим. 54-то. За. Против. Е, за, за, за. Още сме на за. Против. Е, тая. 19 е. от автора. Против, за, против, приема се. 55 Риера не е съвместимо с 19-то, следователно пада. 56-то Хаджи Джорджо за против. Отхвърля се 20-то на автора за против. Приема се 57-то Хаджи Джорджо Контис за против. Отхвърля се 58 е оттеглено. 7 компромисно на автора за против Приема се. От тук пада множество и множество изменения, които ни отвеждат чак на 63-то, 22-ро междувременно оттеглено, та 63-то за против, приема се. 23-то Палецки за против, приема се. 24-то Хаджи Джорджо за против, отхвърля се. 25-то Хаджи Джорджо Канти за против, приема се. Осмо компромисно на автора за, против, приема се. Направо на девето компромисно предходните две падат при приемането на осмо. Девето автора за, против, приема се. Отиваме на 28. Следователно Хаджи Джорджо Канти за, против, отхвърля се. Десето на автора за, против, приема се и отиваме на 11-то на автора разделно, първа част за, против, приема се втора част за, против, приема се 300 пада, 31 во пада, четвърто пада, понеже се гласува 11-то компромисно, 33-то от Ван Орден за, против, отхвърля се. Лансберги с 34-то е обхванато в компромисно 11-то. 35-то съответно също пада. Окончателно електронно гласуване на така изменения текст. Моля, започнете гласуването. Гласувайте. Още трима колеги не са гласували. Гласувайте. Моля, вероятно са е, забравили да се изключат, когато са напуснали залата. Прекратете гласуването. Окончателен резултат. 4 против, 47 за, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. Е, становището по резолюцията за енергийната сигурност е прието. Поздравявам ви, колеги, че приключихме гласуването точно в 10.30, както е по дневен ред. Сега имаме няколко спестени минути. Колегите и служителите, които желаят да излязат от залата след гласуването, моля да го сторят, за да започнем по-нататък по дневния ред за освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година, общ бюджет на Еораздел 3 на комисията разглеждаме проектостановището. Докладчикът е, Галер ще направи встъпително изявление. Има думата. Благодаря, господин председател. Не е ли по-добре да изчакаме, докато колегите излязат, за да е, имаме повече спокойствие? Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto. Да, разбира се, можем да изчакаме няколко минути. Имаме време, абсолютно точни сме днеска, така че можем да си позволим няколко минути изчакване, докато се успокои залата. Pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula. Моля колегите, които се канят да напуснат залата, все пак да го сторят и да ни дадат възможност да започнем работа. Виждам, че някои продължават да разговарят помежду си, които по-спокойно биха могли да, да продължат е, вън от залата, без да е, нарушават е, реда. Благодаря. Да, сега мисля, господин Галер, имате вече е, достатъчно възможност да ни въведете в темата. Благодаря, господин председателю. Сега става въпрос становището на АФЕД за освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година. Бяха направени изплащания в размер на около 5 милиарда евро. Съдебната палата смята, че се е стигнало до някои неточности и а, по отношение на външната а, помощ, на помощта за развитие, помощта за изпълнение, участи а, е, функционира неефективно. Почертава се специфичната работа на сметната палата, тъй като а, трябва да оценява само една малка част а, от работата на а, комисията а повечето програми подлежат на изпълнение в рамките на многогодишните програми за изпълнение. Необходими са допълнителни цикли, които трябва да се включат от голямо значение сметната палата да извърши да извърши оценка на цялостната работа през 2008 година относно надежността. Разбира се, разширение, помощ, помощ за развитие и така нататък като значение, но беше установено, че процента на грешките е намалява. По отношение на а, коректността и правилността на изменение има а, грешки в диапазона от 2 до а, 5%. Това е по-добре сравнено с а, кохезионната политика. Господин Няцек, бихте ли продължили разговорите си отвън или да мъкнете? Тези 2 до 5% а, грешки беше установено, че а, този процент е по-добър, сравнен в а, с областите транспорт, финанси, научно-изследователска и развойна дейност. Разбира се, в някои контролни системи съществуват някои проблеми, до този извод се стига трябва, ние настояваме от Комисията по бюджете на доклад, да се из, ам, изготвят допълнителни доклади, които да включват новите финансови рамки, реформите в изготвянето на бюджета и така нататък. Ето защо в това становище са включени основните разходи и основните функции на нашето поле на действие. Искам да ви помоля колегите да приемат това становище. Ако, разбира се, имате някакви предложения, изменения, можем да допълним. На английски съставих становището. То съдържа пет точки. Първата част приветства положителните развития по отношение на прозрачността, целите и международната координация на дарителите. И така нататък. вие... Експертите, експертите са осведомени, че има нов инструмент за финансово подкрепа на палестинската администрация. По-нататък отбелязва тенденцията на нарастване на финансирането от множество донори, но изразява неудовлетвореност от непрекъснати проблеми, на които се натъква сметната палата при получаването на достъп до документи от агенции на ЕС. Следващата точка препоръчва да бъдат създадени ясни стратегически цели и измерими показатели за успеха. Това за ЕИСП. След това специален доклад 16 от 2009 година на палатата относно Турция, като периодът е, започва от преди за действането на предприсъединителния инструмент и отбелязва, че въвеждането на същия е подобрило нещата, като въпреки това е, подчертава значението на своевременното управление на предприсъединителния инструмент. И последния пункт е за бюджетната подкрепа е, която отбелязваме е широко приложим инструмент, в това число и за приобщаване на страната бенефициер към финансираните проекти, но за да успее тази форма на подпомагане следва да бъде съчетана с ясна стратегия и контролни механизми, както по изпълнението на реда и условията за извършване на плащанията, така и за постигането на целите на Съюз. Това са предложенията, които отправяме към Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Можем да започнем дебата. Има думата уважаеми господин Брок. Господин председателю, разбира се, с удоволствие слушах доклада на господин Галер. Е, и това, че той каза, че процента от е, грешки е по-малък от този в рамките на кохезионната е, политика. Разбира се, до сегашния комисар Фереро Валднер е на друго мнение, но имаме един друг проблем. В много сектори 99 година е, имаше една, е, е, остана такава тежка процедура от тогава, че не може да се изпълнят целите. Има много такива примери, не само в този сектор, а също и в сектор на кохезионната политика и други такива. След 10 години имаме нова комисия, разбира се господин Галер се опитва да въведе една по-бърза и по-ефективна процедура, може би от гледната точка на а, външните отношения и а, външният контрол, но в областта на външните работи а, времето от голямо значение. Разбира се, в кохезионната политика може да е по-различно когато а, видя, че комисията има опасения и не иска да подпише, защото лично а, отговаря. Но разбира се, чрез при липса на а, ефективност а, също ще се отбележи ниска висока висок процент на грешки. Ще подкрепя това, което бе казано от господин Галер. Може би трябва да се направи едно проучване как нещата могат да се изпълняват по-добре в бъдеще и да можем да обсъдим тези теми с колегите от Комисията по бюджетен контрол. Господин Гуалтиери има думата по-нататък. Благодаря, господин председател. Просто бих искал да кажа, че нашата група приема подхода на господин Галър и предложенията, които прави той за подобряване финансирането на някои проекти и оценката на някои от съществуващите проблеми. И а, също така въпроса за споразумението по финансово-административната рамка. Госпожа Брантнер има думата сега. Благодаря на господин Галер за доклада му. Аз бих искала да подхвана казаното от господин Брок. Мисля, че ще внесем и съответните изменения. Като докладчик по инструмента за стабилност мога да ви кажа, че много от проектите, които биха могли да бъдат финансирани от, по други инструменти, се финансират от инструмента за стабилност, понеже той е единственият гъвкав инструмент. Не, не са ви необходими години, до две години, преди да можете да освоите парите на място. Е, наистина, за, в външно-политическата област е, тези срокове са прекалено дълги дали по-голяма част от финансовите инструменти не биха могли да бъдат направени по-гъвкави. Наистина аз подкрепям тази оценка, този коментар на автора на становището. Благодаря. Комисията има думата, доктор Милър. Благодаря, господин председател. Комисията приветства конструктивните предложения, които прави господин Галер. Можем да приемем повечето от препоръките и всъщност много от тези препоръки вече активно реализираме. Е, комисар Валтнер вчера се яви пред Комисията по бюджетен контрол, за да разясни мерките, които вземаме. Е, Госпожа Салафранка има думата. Или господин Салафранка. Е, е. Благодаря, господин председател. Не знаех, че така бързо ще прескочите всички останали и ще дадете думата на комисията. Аз подкрепям доклада на господин Галер. Мисля, че той е в критичен, но конструктивен дух и поставя ударението върху една пределно ясна констатация, един пределно ясен извод. Както каза и господин Брок, нерядко е, финансовите инструменти се политизират в противоречие с целите на комисията и госпожа Фереро Валднер, комисарката, наистина е поела ангажименти е, за усъвършенстване на процедурата. Господин Брок е, констатира проблем, който надхвърля срока на доклада, а именно за ефикасността на външната финансова подкрепа. Мисля, че по някое време, господин председател, ще трябва тук да подхванем размисъл за резултатността на тази външна е, помощ. Необходимо е да, да премерим, да преценим резултатността от а, своята помощ, имайки предвид, че сме най-големият донор в световен мащаб за развитие. Бих искал да коментирам още един момент във връзка конкретно с доклада. Европейският съюз участва с значителни средства в фондовете на Организацията на Обединените нации. Става въпрос за 1,4 е, е, милиарда е, годишно. И би трябвало да се замислим за правилното освояване на тези средства. В това отношение препоръката на господин Галер е съвсем адекватна трябва да проявяваме внимание е, по този въпрос, за да сме сигурни, че средства, които отпускаме, стигат до целта е, в съответствие с нашите на Европейския съюз цели. Благодаря на уважаеми господин Салафранка и докладчика сега за заключителни думи. Благодаря на колегите за техните изказвания този дебат за изтичане на средства. Този дебат го водим от доста време. Аз също съм на мнение, че външната политика не, не може да се сравни с аграрната политика. Ние имаме и различни системи теми или примерно да броим колко са маслиновите дървчета а, и дали отговарят на а, регистрираните такива. Земеделска политика това може да се а, провери, но, например, в външ, рамките на външната политика в Иран или в Судан или където действаме в други сектори или в областта на помощ в кризисни ситуации а, не е съвсем възможно да се извършва такъв контрол. Ето защо в а, рамките на регламента за, създав... за съставяне на бюджета да бъдат договорени по-конкретни разпоредби. Както колегата Сеофранка каза, аз съм също за това споразумение ФАФА, е споразумението за административна и финансова рамка. Смятам, че различията между нас ще бъдат превъзмогнати. И така, дебатът приключи на 9 февруари до 12 часа да бъдат внесени и измененията и на 16 март ще бъде проверено в Комисията по бюджетен контрол. През април ще бъде гласувано в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка – създаване на финансов инструмент, сътрудничество с индустриализирани страни, изменение на регламент ЕО номер 190 1934 от 2006 година. На Лох. Колегата Лох Билер има думата. Благодаря, господин председател. По време на миналия мандат на парламента Комисията по външни работи призова Комисията да създаде допълнителни инструменти, за да покрие дейностите с развиващите се страни, които не попадат в инструмента за развитие. АФЕД също така предложи и съществуващия инструмент за индустриализираните страни да се трансформира в инструмент за сътрудничество с трети страни, по дейности, които не са свързани с официалната помощ за развитие. В тази връзка имаме е, ревизиран инструмент и смятаме, че това трябва да се отрази и в, негови, и, в неговото име. Предлагаме инструмента да се нарича финансов инструмент за дейности извън официалната помощ за развитие за страни от Азия, Близки изток американския континент и Южна Африка със съответното съкръщение. По исторически причини и нашата комисия занимава с това, защото беше водеща. Афет поиска асоциирането статут на асоциирана комисия, защото новият инструмент няма да, съще... да се състои само от корекции в, в оригиналния инструмент, а ще се превърне в инструмент за външна политика, за отношения между Европейския съюз, трети страни. И в своето предложение комисията а, разширява броя на страните до 46, които са покрити от регламента DCI и по този начин се отвоява сумата за този тип сътрудничество от 172 на 348 милиона евро за периода 2010 до 2020 2014 година. След влизането в сила на Лисабонския договор, правната, правното основание за новия инструмент трябваше да бъде а, изменено и затова проведохме а, ня... консултации и в изменение едно предлагаме пред... предложеното от правната служба. Изменение едно е следното. Във връзка с договора за функционирането на Европейския съюз и във връзка член 200 и 12, и 209.1. По отношение на комитологията, рамката на Европейски инструмент за демокрация и права на човека е, и инструмента за развитие и сътрудничество и за стабилност, комисията по развитие и по външни отношения вече са взели становище за това, че трябва по тези дол, а, програми да се работи по член 100, 290. И предполага, а, на, бихме искали комисията Инта да направи същото и за новия инструмент. Трябва също така многогодишни програми за сътрудничество. Ако е, които да се предлагат от комисията, ако са необходими. Това предложение се подкрепя от правната служба на парламента, но се отхвърля от правните служби и на другите две институции. Така че всички изменения, с които разполагаме в нашия текст, да се отнася до делегираните актове, са е, инструменти, по които дебатът продължава да че тече. Е, измененията са предварителни по делегираните актове. Uh, uh, Инструментът подкрепя по-добри економически връзки с определени трети страни и сега той се надгражда, като се превръща в инструмент за външна политика промененият инструмент е, трябва да включва социални, е, социално, културно и академично сътрудничество. Развиващите се страни ще представляват е, страните партньорки тук, докато на този етап бившия списък от индустриализирани страни партньорки сега представлява само една трета от целия списък. Трябва да се прави разлика между инструмента, който има ИСП, ИСР, който има за цел да насърчи помощта за развитие, докато новия инструмент ЕИСП има за цел да покрива работата в области от съвместен интерес. В изменение 7 говорим за това, към какво трябва да е насочено това сътрудничество. Средните цели на диалог с страните по за съседните страни по отношение на сътрудничеството и взаимния обмен на информация. Насърчение на политическите, економическите, културните и научни дейности, свързани с общите ценности. Също така насърчение на развитие на бизнес начинания и обмен по отношение на глобалното управление. Също многостранни предизвикателства, е като промените в климата, устойчивите технологии, демокрацията, върховенството на закона, доброто управление, социалното и економическо развитие и равенството, включително и правата на младсинствата. Това е промяната на обхвата – И накрая, по финансовите въпроси. Както казах в началото, комисията добави 176 милиона евро за новите страни в допълнение на предвидените 172 милиона. Искаме също да подчертаем, че този, тази сума трябва да се разглежда по начин пропорционален на страните. Е, препоръчваме две трети от сумата да, бъд, да отиде за страните в приложение 2 и една, т.е. развиващите се страни и една трета за страните е, в приложение 1. Съгласна съм с позицията на докладчика от Инта и от Деве за това, че не трябва да се прехвърля финансиране от ИСР. И също предлагаме в измененията да се търси допълнително финансиране от маржовете на ред четвърти или други средства на разположение по отношение на външните дейности, като, например, гъвкавия инструмент. Благодаря. Господин Галер бе докладчик в предходния законодателен период на парламента по същата тема, така че той има право да се изкаже по този въпрос. Благодаря, господин председател. От Вчера проекто доклада е на разположение. Аз го проверявам в момента. Не мога да дам окончателна оценка, но аз смятам, че сътрудничеството между Комисията за външни отношения, Инте и нашата комисия, въпреки че сме асоциирани комисии, ще е добре да засилим сътрудничеството, за да постигнем по-добри резултати. Целта на предложението е затварянето на, на а, едно на един а, пропуск в а, регулаторната а, рамка, а, за да се премахне ограничението, което се изразява само в рамките на инструмента а, за помощ за развитие. След влизането в сила на договорът Лисабон, ще е необходим един по-широк консенсус. Благодаря на докладчика за нейното за нейната подкрепа и за компромиса, свързан с правната основа относно полето на приложение. Това беше споменато, що се отнася до финансите. Бяха споменати 176 86 милиона са предвидени за развившите се страни. Предвидени са и 108,5 милиона в рамките на ИСР. Така че средствата трябва да следват функциите и задачите и да бъдат прехвърлени по съответния начин. Относно комитологията, нашата комисия работи с докладчите, докладчите в Сянка и им беше предаден възложен мандата за да се постигне по-голямо влияние на парламента в областта на комитологията и най-вече за засилване ролята на помощта за развитие. В текста ми направи впечатление, че инструмента ще намери географско измерение в Близкия изток. Разбира се, тук има съкръщение, както казахте, АМАС. Такова съкръщение а, предвидено. В някои езици хъто не се, иска, не се произнася и може да стане объркване между Хамас и Амас. Нека да се промени ам, формулировката и нека да не се прави асоциация с групировката Хамас, а с всъщност инструмента за помощ за развитие. Благодаря ви. Интересна questa notazione <laughs> della Интересна формулировка, интересен коментар относно съкръщението. Господин Салафранка има думата. Благодаря, господин председател. Освен съвпадението с Кранима и това, което каза господин Гайлев, искам да кажа, че едва сега получавам този документ, сам, едва сега мога да го прехвърля. Виждам, че той е непълен, в него не са включени приложенията, особено приложение 2, което е съставна част на документа, там се изброява списъка страни. Така че мисля, че е, е, има проблеми с това предложение. Ето, например, правната база, докладчикът е, казва, е, че е добре Европейският парламент да участва в управлението на този инструмент, така че трябва да настоява да се приеме правната база, която се предлага от парламента във връзка с Лисабонския договор. Има и други два коментара. Е, първо, трябва да се вземе решение дали средствата, които са предоставени, са достатъчно. Мисля, че това си струва да се обсъди в малко повече подробности. Също трябва да се обсъди разпределението на средствата, предложено от комисията. Искам да попитам докладчика какво смята тя за финансовите средства, представени от предложени от комисията. Смята ли тя, че те са достатъчно, особено като си има предвид за какво е този регламент. И накрая, не знам каква ще е крайната процедура, господин председател, когато комисията даде своето становище, дали действаме възоснова на член 50, т.е. във връзка с комисията по международна търговия. Но а, нашата комисия, като взема предвид естеството на този инструмент, който най-вероятно много ще надхвърли а, дейностите, свързани с политиката по развитие, смята, че трябва да играе водеща роля, като се има предвид, че това е инструмент за широко вклад политики. Благодаря. Благодаря. Мога да отговоря на вашия въпрос, господин Салафранка, веднага. Справната служба обсъдихме въпроса и сметнахме, че трябва в този случай да се приложи член 50. Така че се прилага общият критерий, т.е. нашата комисия е водеща комисия, като има и други асоциирани комисии. Доктор Милър може да вземе думата отново, ако иска. Благодаря, господин председател. Комисията получи проект установището едва вчера. Е, проучихме е, внимателно, но на този етап не можем да излезем с позиция. Първо, е, два коментара. Първо по графика и второ по комитологията. Нещо, за което се говори в комисията. Първо, както каза господин господин Гарер. на нашето предложение беше да запълним една празнота в законодателството. Какво има предвид? Е, има проекти, които бихме искали да се финансират в нашите страни партньорки, но не могат да се финансират по е, инструмента за сътрудничество за развитие, така че трябва да намерим начин да ги финансираме и е, на този етап е, вече в тази годишния бюджет има средства за това. Така че трябва да приемем това предложение възможно най-бързо, за да можем да започнем е, да разпределяме средствата от тази годишния бюджет. Комисията не е напълно доволна от предложения график, но много е, се радваме, че госпожа Лох Билер вече изготви проект за текст, така че се надяваме депутатите бързо да вземат решение по своята позиция. Надяваме се следващата седмица да работим, да се видим с госпожа Лох Билер и да обсъдим оставащите неясноти. И накрая по комитологията и по-рано сме заявявали своята позиция пред тази комисия. Съвета ще заяви своето становище в тристранните е, преговори, които се оговарят в момента. Така че мисля, че ще има обсъждане на този въпрос между трите институции. Тук има различни правни становища различна интерпретация на новия договор. Но нека да подчертая, че комисията би искала да намери решение на този въпрос и ще направи всичко възможно, за да намери такова решение и да се постигне съгласие между съвета и парламента по този въпрос. Така че ще играем активна роля в тези тристранни преговори, когато те бъдат организирани. Благодаря, господин председател. Благодаря, доктор Милър. С това можем да приключим дебата. На 10 февруари, 6 часа след обед е крайния срок за подаване на изменения. И на 16 март ще бъде последното обсъждане на този въпрос на заседанието на Комисията по външни работи. А сега, тъй като сме 6 минути. А госпожа Лохбилер, добре ще използваме тези 6 минути за, е, за за заключителните ви коментари. Благодаря, господин председател. Може би няма нужда от тези 6 минути. Искам да се извиня, че така краткосрочно представих текста. Господин Салафранка, вие казахте, че и приложенията липсват. Разбира се, аз съм готова по всяко време да обсъждам с вас вашите мнения по отделните изменения. Господин Салафранка, вие попитахте как това разходване на средства ще бъде предвидено от мен. Разбира се, това е първата стъпка комисията имаше предвид 50 на 50 или може би две трети към една трета. Но а, ние сме открити а, и отворени за предложенията на комисията, за да може да се уточни а, този въпрос. Относно господин Галър, а, доколкото аз знам, а, тристранният диалог ще се състои през а, февруари и вие също ще бъдете а, поканен предложението да намерим някакво съкръщаване с удоволствие, но ако имате някакви нови предложения и креативни предложения, аз ще съм ви благодарна. Относно Комисията на Европейския съюз, разбира се, можем да се срещам с техни представители следващата седмица. Това е в интерес на Комисията Интре да се вместим в а, сроковете. Така че а, дебатите за тази делегирана а, помощ отнемат повече време, но добре, е, ако на 23 февруари стигнем до гласуване в комисията АФЕТ. Благодаря ви. Много добри предложения. Надявам се, че това предложение ще може да бъде и приложено на практика. Сега 5 минути ще направим пауза и продължаваме точно в 11.15 с Последната точка от дневния ред за по доклада на господин Томас Дупла. qui l'altra signora vicino a lei? Sì, sì. Questa è per lei, la vuole? La, la voglio, la voglio. E per Presidente? Ne oui. Eh? Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo punto all'ordine del giorno. Уважаеми колеги, преминаваме към последната точка от дневния ни ред за преди обяд. Размяна на мнения с комисията. директор страна на комисията Томас Дупла, който отговаря за сътрудничеството с Средиземноморската зона. Разбира се, ще представим перспективите на Средиземноморската политика за сътрудничество 2011-2013. Разбира се, на една страна тук спадат средиземноморските държави, От друга страна имаме и източното партньорство, за което ще говорим днес след обяд. Добре е тук да се посочат рамковите условия. Искам да направя няколко входящи коментара. Не става само въпрос за политическите приоритети. Добросъседската политика, разбира се, е свързана с финансова подкрепа. това е инструмента за добро съседство. Има сътрудничество между комисията и съответните бенефициери държави, които се облагодетстват от тези средства. Нашата комисия има право да а, контролира и да дава насоки за начина по който се разходват тези средства. Средства, които се предоставят от общностния бюджет на тези държави. Това е, а, разбира се, а, типична задача на всеки парламент, както и на нашия парламент, защото ние сме представители на нашите избиратели на народа. Приети са насоката за следващите три години и ние искаме да чуем вашето мнение, да изготвим нашето становище. Искаме да чуем мнението и на комисията, която е представена а, от господин Дуплер. Ще има кратки анализи на експертните лица, които ще са от полза за по-нататъчните дискусии. Разбира се, тези документи ще бъдат представени от секретарията. Приключих се с моите коментари. Ето защо давам думата на господин Дупладе Морал за неговото изказване. След това ще дам думата на колегите, които могат да зададат въпроси и да направят коментар, за да можем да проведем един ефективен диалог с комисията. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на, вас и на секретарията за това, че организирахте тази среща много бързо и че много бързо анализирахте един доста голям брой стратегически документи и национални програми. Много се радвам, че съм тук за тази размяна на мнение по отношение на резултатите от средносрочния преглед на документите за Европейска стратегия по отношение и на източната на политиката за добросъседство на изток. Няма нужда да навлизам в повече подробности за това, този, е, защо този регион е отрешаващо значение за Европейския съюз. Има много причини, които могат да се цитират тук, включително стабилността, е, мира, енергийната сигурност и другите човешки предизвикателства, с които се сблъсква този регион. Това е регион, в който Европа от много време разбира, че не трябва да отсъства. И именно заради това имаме политика на ангажимент, е, е, така че да се насръчат интереси, така че да защитят интересите на Европейския съюз. Както знаете, има страни, е, например Алжир, Либия и Сирия, които не са напълно интегрирани в стратегията. Успешно започнахме нови е, програ... Е, планове за действие в Египет е, и Ливан и работим с тези партньори, които активно се занимават с приложението на европейската политика. Както знаете, в повечето от тези страни положението е стабилно, но има и големи изключения. Например, всичко, което се случи след конфликта в Газа и е, е, е, нещата, които се случиха в Лисабон. Имаше избори, нямаше смяна на властта в много от страните по правата на човека и основните свободи и като цяло демократичното управление няма особено голям напредък с няколко изключения. Продължаваме обаче да правим усилия в тази област и нашия диалог е по-интензивен. Ето, например, успяхме да изпратим независима мисия на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Ливан. Създали сме институционални структури за обсъждане на демократизацията, управлението и правата на човека в Египет, Йордания, Марокко и Тунис. В Алжир също така скоро стигнахме до споразумение за създаване на такава структура. Економически и търговски обмен се увеличава и Тунис и Ливан получават а, помощи за борба с а, корупцията. А Египет получава а, помощ за економическа либерализация и промяна на фискалната политика. Във всички тези области има конкретни инструменти е, за подкрепа и вече техните резултати се виждат. Например, Марокко и Египет е, полагат усилия. В Марокко имаше 25 е, операции с твининг. В Египет има над 30 проекта за твининг – Европа е, е основен търговски партньор на, на повечето страни. И през 2008 година обменът се е увеличил. Увеличава се и либерализацията. Зоната на свободна търговия вече е факт от 2008 година и преговорите за допълнителна либерализация на търговията за продукти, и услуги и инвестиции се откриха с много страни. С включването на балансирани споразумения за либерализация на търговията с сълскостопански продукти ще предостави подкрепа за модернизиране на економика на нашите партньори, включително и възможност за заетост на хората в селските райони, което ще намали натиска е, от миграция към градовете, първо и оттам към, и към Европейския съюз. Южните партньори не бяха силно засегнати от финансовата криза, тъй като имаха по-консервативен подход към съвременните финансови инструменти и тъй като финансовата система там е по-слабо по развита. Те въпреки това пострадаха от по-малко, по-слаба търговия, по-слаб туризъм и по-малко инвестиции във връзка с кризата. Много от страните в региона поискаха допълнителна подкрепа от Европейския съюз по отношение на отношенията с Евросъюза, защото за тях Европейския съюз е партньор от ключово значение. През октомври 2008 година постигнахме споразумение с Марокко, което помогна за динамичното развитие на двустранните отношения и тук трябва да подчертая, че бе създадена съвместна парламентарна комисия, която включва представители от Европейски парламент и от Марокко. Това въжи и за представители, как, както така, както също така участват и партньори от съвета на Европа. По подобен начин има напредък и с Тунис. Преговорите са по споразумение за асоцииране с а, Сирия. И сега Сирия иска малко повече време, за да оцени въздействието на, на това споразумение върху економиката на страната и то може да бъде подписано евентуално през 2010 година. През ноември 2008 година започнаха преговорите с Либия, с Алжир, която, за, който заслужава повече внимание от страна на Европейския съюз. Създадохме нова пътна карта и провеждам множество дейности. Аз ще бъда в Алжир следващата седмица. Ние ще се опитам да дам нов тласък на дейностите по този инструмент. Развитието на многостранния елемент на Евросредиземноморското партньорство бе подпомогнато от Съюза за Средиземноморието. Нещо, което надгради политиката за южните партньори и даде възможност да се работи на равнище е, на срещи на високо равнище. Насърчават се социално-економически проекти в региона и инвестициите там, така че гражданите да могат да видят реални плодове от многостранното сътрудничество. Миналата година се проведе среща в е, Марсилия и още една в Париж. Е, и от, от тогава насам има напредък. Целта беше да се даде първоначален пласък на приоритетните проекти, но за съжаление възникват проблеми във връзка с конфликтите в Близкия изток, особено конфликтите в Газа през декември 2008 година. Предизвикателствата в региона са различни, амбицио... амбициите на нашите партньори също са е, на различно ниво, но все пак се показва ценността на стратегическия подход, който имаме вече от няколко години. Приоритетите им са определени така, че по-добре е да откликнат на ситуацията в съответните страни. Разгледахме положението с страните, от които нямаме програмни документи, например Либия и окупираните палестински територии с Либия. Откриването на преговорите по рамково разпоразумение ни даде възможност да започнем да планираме многогодишно дейностите си, но за палестинските територии все още не можем да работим с многогодишно програмиране. Националните стратегии по европейската политика за добросъседство позволяват възможност да се покрият много области в Средиземно море и да се идентифицират нови важни области за сътрудничество и новите важни приоритети за следващите години. Ще имаме и нови е, средства на свое разположение. Като цяло, е, програмите ще нарастат от 850 милиона през 2010 година до почти средствата до почти 1 милиард през 2013 година. Тук говорим за регионални програми, включително и Темпус, Erasmus Mundus и Таякс. Европейската е, по, по този начин даваме ясен сигнал на страните партньорки, че Европейският съюз подкрепя реформите в тези страни и е готов а, е, да предостави и повече средства. Затова като цяло смятаме, че добре сме балансирали разпределението на средствата. Марокко получава най-много средства в региона и в цялата политика на добросъседство и напредъкът там е голям. Египет е на второ място. Йордания също получава сравнително големи суми по, спрямо броя на населението. Вие споменахте проведените консултации. Действително комисията предприе ангажиран подход, организира широки консултации, е, местни, международни, заинтересовани страни участваха в на консултациите и във всички страни е, се изслушаха коментарите на организациите от гражданското общество. Знаете, че в някои от тези страни е ограничена свободата на словото, но там, където бе възможно, се организираха срещи с местните заинтересовани лица по конкретни области на сътрудничество. Също така, както вие казахте, сме работили с, правителствата бенефициенти и държавите членки работят и чрез местните си представителства, и чрез Комисията за правление на Европейски инструмент за добросъседство и партньорство в Брюксел. В Ливан предложихме да помогнем правителството в разработването на нови стратегии по водите, транспорта и околна среда в Йордания. Работим по промените в климата с подкрепа за възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. Също така подкрепяме управлението на публичните финанси и насърчение за развитието на частния сектор. В Египет ще работим по проблемите в климата, енергетиката, водата и твърдите отпадъци. В Израел се работи по планове за действия, свързани основно с твининг проекти. В Марокко след е, новия статут даваме преден план на увеличаването на институционалния капацитет и приложението на европейските норми стандарти. В Алжири и Тунис основно се набляга на економическо модернизиране и е, се набляга на устойчиво развитие, околна среда и климат, както и селско-стопанско и развитие на селските райони. Във връзка с финансовата криза, комисията предлага и микрофинансова помощ. На този етап, за щастие, не е необходимо да се мобилизира такава помощ. Економическото развитие може да се стимули... възстановяване може да се насърчават чрез инструмента за инвестиции в е, областта на добросъседството. 450 милиона е, са заложени и е, има допълнителни средства за възстановяване на економическия растеж, които могат да се, да се увеличат допълнително във връзка с прегледа на положението в средносрочен план. 70 милиона през юли 2009 година са заделени за 2009 и 2010 година за а, по въпросите за гражданската защита, образованието и научната дейност, замърсяването на Средиземно море и други. Председателят. Извинявайте много, но преводачите ми дадоха знак, че четете твърде бързо. Бихте ли могли да говорите малко по-бавно? Благодаря много. Аз исках да не отнемам твърде много от времето, което имаме на разположение, но разбирам. И така, в допълнение на 70 70 милиона, определен от комисията през 2009 година, има и един програмен инструмент за тази област. който ще бъде въведен в действие в най-скоро време. Надявам се, че успях да очертая е, начина по който си сътрудничим с партньорите от Средиземно море. Може би говорих малко бързо, но се надявам, че си създадохте представа за това как а, им помагаме да се справят с предизвикателствата, с които се сблъскват. Благодаря ви за вниманието и се надявам а, и съм открит към диалог по този въпрос. Благодаря. Е, доктор е, Дупла де Морал, adesso cominciamo il dibattito. Благодаря, доктор Дупла Деморал. А сега давам думата на госпожа Флотър. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Европейската политика на добросъседство в Средиземноморието, в Средиземноморието попада в общия контекст на процеса от Барселона и на мен ми се струва, че трудностите, пред които сме изправени днес, се свеждат до съпровождането на този процес, когато той се конкретизира е, в искания за повишен статут, за е, конкретен е, диалог и от там да се направи връзка между политиката на добросъседство и копенхагенските критерии, които са в сферата на разширяването. Тоест трябва да определим едни критерии, които са неоспорими, които са добре познати на нашите бенефициери и на които да държим. Между другото, това е казано в немалко е, документи по оценка е, на отношенията, а именно, че економическото, финансовото, търговското направление не би могло да напредва, ако, например, не се осигурява със същите темпове независимост на съдебната система, ако противодействието на корупцията не е в сърцевината на нашата програма. Да, разбира се, трябва да проявяваме известна гъвкавост, страните са различни, правителствата са различни, проявяват различна воля. Разбира се, нещата трябва да се оценяват страна по страна, но в стратегията ни по отношение на Средиземноморието трябва да заложим ясни критерии. И аз не мисля, че в която и да било от тези страни можем да си позволим застой в обществено-политическата област, е, и в това число правосъдие, свобода на словото и така нататък, които трябва да бъдат сърцевината на нашите усили. Така на краища ние ги мобилизираме всички тези свои партньори за противодействие на законната иммиграция и искаме от тях да полагат усилия това отношение и аз мисля, че в, е, на всяко равнище трябва да има, е, е, да се отдава сериозно внимание на този въпрос. Например, никой от тази страни не разполага с ефикасно законодателство за убежището. Всяка от тези страни фактически криминализира така нареченото незаконно напускане на своята територия. Бих искала да вземем примера е, на Тунис. Миналата седмица е, говорихме по този е, случай в пленарната зала. Констатациите на вашия анализ не са лоши. Ако няма независимост на съдебната система съгласно Конституцията на Тунис, все пак извине, точно обратното всъщност се каза, въпреки че в Конституцията е прокламирана независимостта на съдебната система и прокуратурата и Върховния съдебен орган са под контрола на изпълнителната власт. И следователно, ние трябва да си поставим цел и винаги да се позоваваме на тази цел за постигането на реална независимост на, на съдебната система в Тунис. А нищо подобно тук не се казва. Дори критериите за оценка по отношение на правосъдието не вземат предвид необходимостта от пълна независимост на съдебната система, която в момента е под контрола на политическата партия на власт. Тази независимост, отново повтарям, дори не се поставя като цел, не, не е опомената. Значи имаме е, една непоследователност. Разбира се, в региона страните са различни една от друга, но вътре в дадена страна не можем да си позволим непоследователност. Е, при това ние правим политически декларации – поне се казва напреднал статут, повишен статут, което означава засилено сътрудничество. Но как при това положение, след като например, съдебната система не е достатъчно независима. А има и други такива примери. Е, е, е, другите колеги вероятно ще засегнат въпроса за Израел, за, за другите страни, където не можем да бъдем удовлетворени от гледна точка на своите цели, които сме договорили със съответната държава. Нореволе Бреполс, ла парола... Уважаеми господин Брепол взима думата. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса към комисията за Сирия. Знаем, че споразумението за асоцииране между ЕС и Сирия все още не е подписано. Това е условие обаче съответна страна да получи пълноправен статут в рамките на добросъседската политика. Лично аз смятам, че приоритетите на Националната програма 2011-2013 не са ясни. Комисията трябва да ни представи повече подробности и в тази връзка питам комисията каква стратегия следва комисията в отношенията си с Сирия. С други думи, има ли комисията своеобразен план Б, ако Сирия не подпише договора за асоцииране? И на второ място, във връзка с току-що казаното от госпожа Флотър, необходимостта от реформа на съдебната система, гарантиране на независимостта на магистратите, върховенство на закона и прочие. Тези въпроси не могат да се изключват от рамките на Националната индикативна програма за Сирия. Бих искал да, бих искал да чуя нещо от комисията в тази връзка. И най-сетне, що се отнася до укрепването на гражданското общество, пак в Сирия, този въпрос е включен в нова програма, възложена за изпълнение изцяло на Сирийския тръст за развитие, който подлежи на надзор от страна на Министерството на социалната политика и труда на Сирия. И има ли възможност в тази програма да се включи някакво измерение за правата на човека? Така че поне от, социално от гледна точка на социално-економическите права поне да, да се засегне този въпрос. Благодаря, господин Майер. Благодаря, господин председател. Подхващайки пак казаното от госпожа Флотър, вярно е, че в рамките на добросъседската политика Европейският съюз винаги е поставял условия за помощта си, а именно съседните страни да спазват изискванията на международното право, особено в областта на правата на човека. Освен това, по втори член се е, предвижда помощта да бъде подчинена, да бъде поставена под условие за е, зачитането на правата на човека, но това е празен звук, е, бих, бих казал. В Средиземноморието има две страни, които са образцови в отрицателния смисъл на думата, доколкото системно нарушават правата на човек. Израел и Марокко. Е, Марокко вече се ползва с напреднал статут, а в Гранада по, през март, по време на Испанското председателство, вероятно Израел ще получи такъв статут. Нищо обаче за е, нарушенията на правата на човека не се говори, за Западна Сахара, за окупираните територии, за системното е, преследване на гражданите на Западна Сахара, просто защото са поискали нещо, което е, им се признава от ООН, а името правото на самоопределение. ООН има своя мисия на място и дори пред лицето на, на това присъствие на международната общност, е, мароканското правителство ожесточава преследванията. Нищо не се говори за това в документите на комисията. Комисията не я е еня че една страна като Марокко, една страна като Израел, които в случая с Израел непрекъснато се допускат актове на агресия, в противоречие с международното право, комисията не се интересува от това дали въпросната държава съответства нашите критерии или напълно ги пренебрегва. Така че би трябвало да вдъхнем нов живот, според мен, на нашата политика и да превърнем е, инструмента за добросъседство в сериозен инструмент. Да не забравяме, че Израел е подписал споразумението от Анаполис, е, което предвижда създаването на палестинска държава, решението на, на две държави, които е, съжителствуват в мир. Израел нищо не е направил на практика в изпълнение на това споразумение и пак е, Европейския съюз си затваря очите. което разбира се е в пълно противоречие с заявените цели на политиката на добросъседство. Ние не можем просто да пренебрегваме действията на Израел, както между другото в същия смисъл и на Марокко. Провежда се политика на деколонизация. Разбира се, малко са страните по света, които все още могат да бъдат наречени колонии. Е, и, но все пак е, държавите членки на Европейския съюз, бивши колониални сили, е, би следвало да се позасрамят, мисля, защото именно по линия на деколонизацията не упражняваме съответния натиск върху Марокко да деколонизира. На Марокко, така да се каже, му минава номера. Какво се казва в документа за Марокко? Като се стигне до там, се казва, че помощта за институционализационни програми, за разделението на властите е удвоена и комисията не може да проследи съдбата на тези пари, защото те всичките лично е, с тях се е, разпорежда кралят. И, и ние сега даваме повече пари за институционално развитие, отколкото за преодоляване на бедността. Изобщо за какво става въпрос тук? Ако на комисията ни пука Значи три са, както казах, страните, които системно нарушават международното право, е, е, окупират незаконно територии, водят незаконни войни, е, пренебрегват изискванията за хуманитарна помощ. Случаят на Израел и Марокко, двата случая, прочим, са напълно недвусмислени. Та едно е теорията, едно е практиката и опасявам се, практиката е доста потискаща. Благодаря. Следващият оратор, е, на когато ще дам думата, е представителят на Европейската комисия да отговори. След това ще продължим малко с въпросите на уважаемите госпожи и господа депутати, но нека така да, да имаме малко пинг-понг между едната и другата страна. Благодаря ви, господин председател. Винаги е спорно, когато се стигне до преценка на ефикасността на един или друг инструмент за постигането на определени политически цели. Е, според мен обаче не може да се твърди, че нямаме политически цели. Целта на европейската политика за добросъседство е, е конвергенция между партньорите във всички области, благодарение на която нашите страни партньорки ще се приближат в далеч по-голяма степен към Европейския съюз, особено що се отнася до благоденствието на своите граждани. И за тази цел ние е, се възползваме от изпитани на практика методи, е, заимствани от процеса на разширяване. Процесът на разширяване, ако щете, все още е, е координатната система, е, на която се опираме. като разбира се тук не можем да налагаме някакви задължителни цели, доколкото е, пред въпросните страни не стои перспективата за присъединяване към съюз. Но въпросът не се свежда единствено до микрофинансово управление, а по-скоро за отваряне на обществата в техен интерес – и естествено трябва да се вслушваме в гласовете, които идат от там, в това число от правителствените кръгове на тези страни. Работим по въпросите за правосъдието, за противодействието на корупцията. Ако погледнете какво правим сега и какви са намеренията ни за в бъдеще, ще, ще видите, че във всички тези области имаме програми. не сме ли достатъчно категорични? Напротив, мисля, че сме. Всеки път, когато разговаряме с своите партньори, ние подчертаваме крайната цел за конвергенция. И в областта на демократизацията и зачитането на правата на човека също се стремим към конвергенция. И въпросто сближаване, въпросата конвергенция е, е, е, е, е сериозен елемент в процеса на повишаване на статута. Заявявали сме го това съвсем изрично, още преди страните партньорки да са кандидатствали за повишаване на, на статута. Това въжи за няколко от е, страните, които са кандидатствали. Поради което е, ако ще посочваме една или друга страна, то и по отношение на Тунис, и по отношение на Сирия, ние категорично е, заявяваме необходимостта да се обсъждат е, правата на човека. В споразумението за асоцииране с Сирия имаме клауза за правата на човек. И ясно сме заявили пред сирийската страна, че след като е, сключим е, договорната основа, ще започнем сериозен диалог с Сирия за правата на човека. Каква е целта? Каква ще бъде целта на този диалог? Отново търсенето на начини да стимулираме процеса на конвергенция. Имаме ли план Б в случай, че не се сключи договор за асоцииране с Сирия? Предпочитаме да нямаме такъв план Б. Е, предпочитаме все още да смятаме, че договорът ще бъде сключен и благодарение на него ще можем да подадем ръка на онези сили в Сирия, които са за реформата и в, и в разговорите с сирийската страна ние не крием своите намерения. Опитваме се да приобщим гражданското общество. Въпреки това, обаче, ние не разполагаме с вълшебна пръчица, е, е, така че да, да създадем гражданско общество. В много случаи сме изправени пред дилемата за е, подкрепянето, за подкрепата или не на организации, които сме установили са обект на преследване. Би трябвало да кажа, че да се твърди, че нищо не вършим, е, че политиката и целите ни са безполезни, тъй като не успяваме да принудим една или друга страна да има желаното от нас поведение, е, бих казал, не особено честно. Не може да се каже, че няма яснота относно целите ни. Това, което се опитваме да правим е да участваме в процеса на социална промяна по пътя на реформата. И аз смятам, че този процес на промяна по пътя на реформата може да ни доведе до е, нашите цели, в това число и за демокрацията и правата на човека. От това не следва, че е, не споменаваме изобщо целите си в редица е, програми в рамките на редица инструменти, в това число и по добросъседството и по други, и изрично, и в, и в рамките на диалога, който водим с партньорите си, не, не загърпваме в никакъв случай тези въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Доплатела. Все още петима колеги са се записали за изказване, но не ни остава много време. Така че моля ви да се придържате към 3-минутния времеви регламент. Е, Извинявайте, аз е, съжалявам, че не можах да взема думата преди изказването на представителя на комисията, защото е, след малко по обед ще трябва да напусна залата, та няма да мога да чуя отговора. Но бих искал да обърна вниманието на комисията на няколко неща. Най-напред дъл, дължим благодарност на господин Боран, който се явява пред нас да ни осведоми за състоянието на политиката на добросъседство Средиземноморието. Много се радвам, че той ни предостави информация за намеренията на комисията да проведе средносрочен преглед е, в едно упражнение, струва ми се, което си струва. Освен това, тази информация се допълва от докладите и анализа, който сме поръчали на една френска организация. И питам а, комисията дали възнамерява да, да ползва е, тези констатации, е, този анализ. Ако комисията не разполага с доклада на консултантите, ние можем да и го предоставим. И както казаха други колеги, мисля, трябва да се постараем независимо от двустранния характер на отношенията с някои от тези страни, да не губим поглед за общата картина. Някои колеги тук подчертаха принципите и ценностите, които се стремим да насаждаме чрез тази своя политика. Е, разбира се, подходът трябва да бъде диферен... диференциран но във всеки случай трябва да се търси и количествена оценка, както поискаха някои колеги. И най-сетне, господин председател, искам да попитам за националния индикативен план на Египет въпросите е за правата на човека и подкрепата на е, е, е, реформата. Това е направление, на което се падат само 11,5% от 109 и повече милиона бюджет за Египет. Лесно ще разберем, че в рамките на инструмента за добросъседство съседство изразходваме едва 6 милиона по същото направление за Израел. Е, някои се отнасят критично към това и аз съм склонен да се съглася. Е, впрочем, с господин Майер, който е, е написал няколко записки по този въпрос. Но наистина, господин председател, трябва да обръщаме повече внимание на въпросите за демократизацията в контекста на тези отношения. Радвам се, че е, е, групата за наблюдение на изборите в Ливан е готова. Питам по-нататък, ако бъде сключен договор за асоцииране с Сирия, той ще има ли бюджетни последици за нас? Благодаря. Сега Господин Пион, докладчик на Комисията за Средиземноморието. Тук а, е, трябва да, да внимаваме да не изкривим нещата. Се казва, трябва да вървим с двата си крака. От една страна е, социално-економическа интеграция, от друга страна правата на човека и демократизация. Това е двоякият ни подход, това са нашите ценности, това трябва да бъде нашият метод. Не може да окарикатуряваме позицията, според която днес трябва подходът ни да бъде двояк и това, че не е постигнат необходимия баланс. Не може, разбира се, отведнъж да се наложи някакъв модел. Това е процес. Но доколкото трябва да има равновесие между, двата, между двете начала, и аз, аз присъединявам гласа си към гласа на вече изказали си колеги, трябва да подчертаем наново някои съществени за нас условия. Толкова повече, че е, Европейският съюз и парламентът сега далеч по-категорично се стремят. Вие, между другото, вече приветствахте ефикасността на политиката на добросъседство, но държат, казвам, е, през идните години да засилват сътрудничеството и връзките с юга. Връщам се съответно на, на въпроса си към комисията. Бих искал да прецизирате. От 2007 е, е, година имаме нещо ново. Това е Съюза за Средиземноморието. И ми се струва, че независимо от всички положени е, усилия, е, той, а, този съюз се нуждае от финансова подкрепа. И аз питам как оценява комисията наличието на, на, на този нов форум, в рамките на междинния преглед на стратегията 2007-2013. И също така бих искал да, да знам в каква степен, доколкото се задават такива въпроси, комисията е готова да е, отдава предпочитание на допълващия характер, който би имал този съюз за Средиземноморието в рамките на новите индикативни програми за периода 2011-2013. Значи, как гледа комисията на, на съгласуването, на координирането между е, двете е, организации, между е, съответните им усилия в, по областта на добросъседството. Благодаря. Благодаря, господин Пейон. Господин Бенарабато има думата за 3 минути. Госпожа Бенарабато. Благодаря, господин председател. Европейският съюз се основава на волята да е, бъде предотвратена войната между народите на Европейския съюз. Днес сме длъжни да подновим тази воля в контекста на създаването на Съюза за Средиземноморието. Да настояваме за стабилност и добросъседство между нашите партньори. Три неща, според мен, обаче възпрепятстват е, този процес. На първо място, жестоката колонизация в нарушение на международното право – на второ място е, убийствата и терористичните актове и огромните жертви, които е, се дават при миграцията от юг на север. Не бихме могли да се поздравим с, с успех, ако не решим тези проблеми. Споразуменията за асоцииране следва да бъдат онази форма, която да ни послужи да решим и тези проблеми. Що се отнася е, в, чест, в частност до миграцията от юг на север – е, нещата са, е, са две. Е, страните от Магреба би трябвало да дадат възможност на, за самоопределение на собствените си граждани в културен и религиозен смисъл. И на второ място, европейската политика на иммиграция не бива да създава законопрестъпници, като дава възможност за легална мобилност на хората от юг южния бряг на, на Средиземно а, а, море е, е естествена зона на добросъседски отношения за Европейския съюз. Благодаря, господин Панциери, председател на делегацията за връзки с Магреба. Има думата. Три минути. Благодаря много, господин председател. Първо, по общия контекст. Е, смятаме, че подходът на комисията е положителен, но в изместна степен все още трябва да увеличим политическата видимост тук заради стратегическата роля, която може да изиграе този регион. Би било добре комисията да разбере, че са ни необходими по-силни действия, защото само така ще можем да постигнем на равновесие в така наречената политика за добро съседство. Моят коментар е следният. Смятам, че в политиката за добро съседство трябва да работим по две насоки. Първо, говорим за реализъм, за факта, че двустранните споразумения засягат само економически въпроси. от друга страна, а, говорим за правата на човека, нещо, което е много важно в демор... демократичната клауза. Това е клауза, която получава по някой път прекомерно внимание. По някой път а, обсъждаме нещата така, сякаш ако има някое нарушение, ще, нар... ще прекратим дипломатическите отношения с тази страна. Както бе казано, трябва да се говори и за развитието и за демокрацията в тези страни. Това трябва да се случи и в рамките на общия диалог по отношение на цялото Средиземно море и в двустранните контакти. Надявам се комисията да обърне внимание на това, което казвам. Има противоречие между действията на Европейския съюз и това, което правят отделните страни. Много често в двустранните преговори се противоречи на общите действия, предприяти от Европейския съюз. Как възнамерява комисията да реагира тук, така че да балансира нещата между общата реакция на Европа и мерките на отделни страни спрямо този регион. Благодаря, господин Панцерин. Давам думата на господин Нилсен. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да задам въпрос за зачитането на международното право и особено във връзките ни с Израел, като приведа само няколко конкретни примера. Например, е, изграждането и експлуатацията на трамвайна линия, която да свържи Западен Ерусалим с незаконното израелско селище е, от 1967 година насам и е, участието на френско дружество в този проект, който между другото е вход, то, то е реализиран. На второ място по въпроса за водните е, ресурси за правата на достъп до водни ресурси. Напомням ви, че наскоро Amnesty International издаде много важен доклад за ограничаването на достъпа до вода на окупираните палестински територии. Какво се прави по този въпрос? И по-нататък вече съм задавала този въпрос в писмена форма до комисията. Какъв ефикасен механизъм на контрол е предвиден, така че е, селскостопанските произведения, например, които се внасят в Европа, не са с происход от експлоатация на колонизирани територии, в това число е, палестинските. И още един въпрос за израелската демокрация. Как, какво се мисли за 35-те нормативни акта в Израел, които дават предпочитание на евреите в дискриминация срещу палестинците, какво може да се каже за множеството арести на израелски пацифисти, било то евреи или араби, които се събират всяка седмица, за да протестират срещу експулсирането на жители на източен Ерусалим. Е, толкова по-важен е този въпрос, е, че трябва да се вслушаме в гласа на е, гражданското общество и аз се възползвам от повода да ви поканя тази вечер на една конференция, организирана от мен с няколко колеги. Е, поканили сме членове на една израелско-палестинска асоциация, борци за мир. Е, някои от тях, между другото, май са тук в залата. Важно е да се чуе гласа на тези млади израелски жени, е, които са били военнослужащи в Израел които сега се борят за мир и заявяват, че онова, което очакват от Европа е да изпълни задължението си, да помогне на Израел да се превърне в истинска демокрация, зачитаща правата на човека, сложила край на апартейда. Е, тази, тази е, е, млада израелка се бори е, за това и очаква много от Европа да направи така, че Израел да се превърне в истинска демокрация. Благодаря. Благодаря, госпожа Кил Нилсън. И сега за заключителни комисари давам думата на господин Тамас Депладе Морел. Благодаря, господин председател. Първо, не мисля, че тук има е, липса на достатъчна чувствителност по отношение на въпросите, които трябва да бъдат разрешени. Е, Прием казаното, че въпреки това, че трябва да сме реалисти, и едновременно с това трябва да сме и амбициозни и а, е, да споделяме ценностите си със своите партньори. Така че а, приемам вашето изказване. Мисля, че точно така работим. Може би искането да бъдем по-активни е, е въпрос, който можем да обсъдим. Обаче, ако поставяме някаква летва, и казваме, че ако тя не се достигне, тогава няма да се сътрудничи с, на... с партньорите на юг, тогава ще се окаже, че няма как да си сътрудничим с тези съседски страни. Там се има конкретни проблеми и смятаме, че начинът да се работи по тях е да се проведат съответните реформи, които да доведат до една ситуация, в която тези страни ще предприемат мерки, които ще ги доближат много повече до ценностите в Европейския съюз. И това трябва да става чрез е, разговори, които да вземат правит е, разликата в културата, не само в политическата култура, но в културата като цяло между нас и тези страни. Имаше конкретни въпроси. Например, за Египет. Дали средствата, които предоставяме за политически реформи, са ограничени. Това може да се обясни от факта, че е, тук не говорим за предоставяне на услуги за милиони граждани, говорим за неща, които могат да се постигнат чрез е, организацията на разговор. 11 е, милиона и 100 хиляди евро може да са достатъчни, ако се използват по подходящия начин. Тук не се финансира инфраструктура, например, която е много по-скъпа. Що се отнася до приложението на демократичната класа в споразуменията за асоцииране, смятам, че правилно бе казано, че няма последователност в Европейския съюз, в целия Европейския съюз и не само в Европейската комисия, за това как точно да, трябва да се прилага тази клауза. Това е всичко, което мога да кажа. Страните, които имат споразумения за асоцииране, доколкото ми е известно, никога тази клауза не е била прилагана, за да преустанови действието на дадено споразумение. Добре е да се види точно какви ще са критериите за евентуалното ползване на този инструмент. Казах и по-рано, че това е че тези дейности са твърде ограничени за разрешаване на този важен проблем. Ще се променят ли отношенията ни с Сирия, ако подпишем споразумението? Да, разбира се. Ще имаме възможност да си сътрудничим в много нови области и там ще работим с подкомисии, както работим и с други страни. Опитваме се да планираме подписването на споразумението, така че да има възможност да се увеличат средствата, които са предоставени на Сирия, за да можем да правим повече там. Що се отнася до Съюза за Средиземноморието, както изглежда, възможно най-скоро се, е, ще е, бъде одобрен устава на секретарията. И ние при всички положения интегрираме направеното за Съюза за Средиземноморието в е, нашето планиране. Списъка от проекти, одобрени в Париж, най-важните резултати дойдоха от областите, по които вече се работи. Четири от шесте проектни области са области на регионално сътрудничество, финансирани от Европейския съюз, където работата вече е започнала и, продъл... и възнамеряваме да продължим да работим по този начин. Както казах, имаме 70 милиона за регионално сътрудничество за 2009 година и се предлага то да се увеличи средно до 96 милиона за периода 2011-2013 година. Това ще ни помогне да провеждаме повече такива проекти. Така че обхвата на проектите и амбицията на проектите на е, е, Разбира се, обхвата и амбицията на проектите на Съюза за Средиземноморието е много по-голям. Там трябва да се използват е, финансови инструменти, предоставени от Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции. Също така трябва да се събере да, да се включи и частният сектор. И за това е, една от най-важните задачи на секретарията ще бъде да привлече финанси за големите приоритети – на този съюз. Съгласен съм, че има много проблеми, проблеми с тероризъм и миграция. Е, не по този начин ще ги различи, разрешим, но все пак това е начин да помогнем на обществата малко да напреднат и така ще успеем да намалим е, чрез преговори и броя на хората, които умират вследствие на недобре функциониращите ни отношения. Как да комбинираме реакцията към това, което се случва във всяка страна? С общата политика и как е, да работим така, че да се взема предвид ситуацията във всяка една страна. Ами, чрез е, конкретни планове за действие за всяка една страна и второ, чрез е, добри структури за преговори, така че да се обсъждат е, възникващите проблеми. Независимо е, дали става дума за е, структурите на споразуменията за асоцииране или за структурите, които се задействат от плановете за действие. Европейският съюз е, има начини за реагиране на събитията там, е, чрез декларации и прочи, но е, за съжаление инструментите, с които разполагаме на този етап, не са достатъчно гъвкави, не предоставят възможност за много бърза реакция. Е, те са инструменти, при които реакцията е по-скоро в средносрочен план. Има такива инструменти, разбира се, но те са извън е, е, обхвата на, на нашата дейност. Ето, например, инструмента за стабилност. Там има различни редове за недържавните действащи лица и за правата на човека и този тип инструменти предоставят много бързо е, финансиране, но така стоят нещата при нас сега. Не искам да избягвам споменаването на проблемите, които бяха изредени тук. Що се отнася до конфликта в Газа, това е проблем, който многократно се обсъжда в Европейския съюз. Призовава се Израел да ограничава предприеманите мерки, да дава подкрепа на населението в ивицата Газа. Настояваме непрекъснато за отваряне на ивицата Газа и смятаме, че най-доброто решение е да направим колкото се може повече за постигане на мир. Един от начините е да се изгради палестинска държава и правим всичко възможно, подпомогнем палестинските власти, за да изградят тази държава съгласно онова, което те предлагат. За съжаление, няма много голяма вероятност да успеем да решим изключително сериозните проблеми, които са на лице в тези територии. А независимо от това дали става за економическото положение на палестинците в Газа или дали става дума за положението в източен Иерусалим, което в никакъв случай не ни харесва. Правим всичко възможно по дипломатическа и политическа линия, планове за действие, преговори и прочие, всичко за мирния процес и се надяваме да се постигне успех. Благодаря. Благодаря ви от името на всички членове на нашата комисия. Изказването на комисията и участието в този конструктивен диалог е от голямо значение за нас. Благодаря на колегите, които зададоха въпроси и по този начин дадоха своя принос към този, този дебат. По този начин се създаде един диалог. Разбира се, в бъдеще ще бъдат продължени тези дискусии е, важно е и сътрудничество на Европейската е, комисия. Тук е, получихме и потвърждение на комисията, че те ще продължи да оказват съдействие. Сега приключваме и в 3 часа продължаваме по отношение на положението в Грузия.